за социални потребности и са различни решенията, които се прилагат в страните с високи доходи и в никакъв случай те не трябва да се следват или и в никакъв случай да се налагат на други държави членки. Благодаря, господин комисар. С това приключихме тази част на нашия дебат. А сега преминаваме към следващата точка от дневния ред – изявление на комисията за мерките за сигурност и превенция относно нефтените платформи близо до бреговете на Европейския съюз. Θα ξεκινήσουμε τη συζήτηση με τον Επίτροπο, τον κύριο Έτουιγκερ, εξ ονόματος της Επιτροπής. Започваме разискванията с е, изявление на господин Етингер, представител на комисията. 20 април бе един е, много важен и неприятен ден не само за Мексиканския залив е, и за САЩ, но и за целия свят промишлеността предприема много усилия без да постига особен резултат, за да спре излива на петрол в Мексиканския залив. Е, виждаме, че е, промишлеността обединява усилията си с е, държавата, с обществеността. Тревогата се засилва не само в САЩ, но и в Европа. Европа, заедно с Норвегия, произвежда повече от 200 милиона тона годишно. Независимо от това, че добиването на газ, добивът на газ и петрол не се извършват на такава дълбочина, както в Мексиканския залив в САЩ, ние би трябвало да се подсигурим. Ние би трябвало да вземем превентивни мерки. Необходими са ни компетентни органи и съответните механизми, за да можем бързо да реагираме. Съществува Европейска агенция за безопасност на морския транспорт. Ние имаме съответните е, е, кораби, които е, би трябвало да се използват, когато има бедствия. А, освен това, моята колежка в комисията е, Георгиева е, предложи, освен това, е, съответните мерки, които ние сме подготвили за подобни бедствия в Европейския съюз и на САЩ, така че те да се използват и в Мексиканския залив. Заедно с колегата Поточник ние се обърнахме към съответните е, служби е, с е, искането те да извършат проверка на действащото към момента законодателство, което предвижда различни мерки за превенция, но и конкретни мерки в случай на авария. Нашите правни разпоредби предвиждат е, съответните минимални стандарти за безопасност, за техническа безопасност и за е, здравна сигурност. В е, най-лошият е, случай тези минимални стандарти и механизми предлагат е, е надявам се, надежден инструментариум който е, ще ни помогне да осигурим съответната техническа безопасност, но по отношение на здравеопазването правомощията са в държавите членки. Естествено, 100% гаранции не можем е, да дадем, защото нещата до голяма степен зависят от отношението и от поведението на промишлеността. Държавите членки трябва да си сътрудничат с представителите на промишлеността, за да постигнат по-добри резултати. Устойчивото развитие на нашата нефтодобивна и газодобивна промишленост са в крайна сметка и една гаранция за това, че ще можем да предотвратяваме по-успешно бедствия в бъдеще. Моята колежка Георгиева е, участва на среща заедно с мен с висши представители на промишлеността, за да помислим заедно за съвместни действия и най-вече за да предприемем превентивни мерки по отношение на бреговата ивица и на крайбрежните региони на Европейския съюз. Става дума за конкретни мерки за сигурност и на самите платформи и е, в е, крайбрежните води на държавите членки. Смятам, че е, процесът ще засили прозрачността е, в е, този индустриален сектор и е, ние планираме една втора среща през следващите седмици, е, месеци, за да постигнем разбиране и съгласие по отношение на това какви са полуките от случилото се в Мексиканския залив за Европа. Ние при всички положения ще трябва да направим съответните заключения и след като извършим и проверка на действащото към момента законодателство, да предложим и нови законодателни инициативи. Но при всички положения, както казах, регулирането, правните разпоредби не са единственото средство, а е необходимо сътрудничество и взаимодействие с промишлеността. Европа до този момент не е застрашено от подобни бедствия, но ако се стигне до такава бедствие, защото никой не е застрахован, ние би трябвало да сме готови и да можем да реагираме максимално бързо и правилно, така че населението и природата в Европа да не пострадат. Ще ви информирам за всичко, което предприемаме в тази сфера. Благодаря, господин комисар. А сега давам думата на говорителите от политическите групи. Пръв ще говори господин Соник, НП. Благодаря, госпожо председател. Аварията в Мексиканския залив е една от най-големите катастрофи, едно от най-големите бедствия, които са се случвали. Това са над 22 милиона тона петрол, които се изляха, петролният килим, който се получи, е по-голям от е, площа на Холандия. Трябва да предоставим съответно необходимата помощ, но трябва и да предвидим наши инструменти за справяне с подобни положения. Ето защо смятам, че е важно да се разгледат мерките за сигурност, които биха били приложими в Европа в сходна ситуация. Обръщам ви внимание, че ако подобна катастрофа, подобна авария се случи в Балтийско море, то цялото крайбрежие ще бъде засегнато от нея. Ето защо всички териториални води на Европа трябва да бъдат защитени по специфичен начин. Най-модерните мерки за сигурност трябва да бъдат приложени. Ето защо е важно да се въведе трансгранична процедура за подход и действия при подобни бедствия. Друг един въпрос е свързан с начина по който се взема решението, къде точно да бъдат разполагани нефтените платформи, офшорните нефтени платформи. Припомням едно политическо решение в това отношение – свързано с, с тръбопровода Север-Юг. Господин Комуцар, без 100% гаранции за сигурност не би трябвало да има никаква възможност да се добиват нефт или газ на, в териториалните води на Европейския съюз. Благодаря на господин Соник. Господин Арсенис. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, често се случва да наблюдаваме е, недостатъчен резултат от е, мерките за подобряване. Е, имам предвид тази особено неприятна е, случка с платформата в Мексиканския залив. Е, междувременно е, изминаха много дни и всички опити да се спре изтичането на петрол в морето се оказват безрезултатни. Това е пагубно за е, различни видове морски животни, морски бозайници, е, костенурки, но и хората са застрашени от е, изливането на петрол в Мексиканския залив. Петното се придвижва до крайбрежието и околната среда, природата по бреговата ивица ще бъдат много сериозно е, разрушени. но 88% от крайбрежието ще бъде засегнато и поради ограниченията във връзка с добива на петрол в момента. В Мексиканския залив във всеки случай бедствието води до екологична катастрофа. В европейското законодателство – е записано, че нефтените платформи е, в крайбрежните е, региони е, не са обхванати от съответните директиви и регламенти. Същевременно ние виждаме колко страшни са последствията от подобни аварии. И затова смятам, че е, би трябвало да се наложи мораториум, е, подобен на мораториума, който е, се подготвя и в САЩ, върху извличането на нефт от морските недра. Така ще предотвратим подобно бедствие на това в Мексиканския залив. Давам думата на следващия оратор. Госпожа Лепаш. Благодаря, госпожо председател. Инцидента на 22 април срещу брега на Луизиана създаде огромна екологична катастрофа. Тук възникват няколко проблеми. Първо, система, която може да предотврати такива е, изтичания. Как така? Няма такава система. Трудно е да се разбере това. Второ, липсата на контрол на обществения сектор върху контролните системи, които се прилагат от е, нефтодобиващите компании за предотвратяване на риска за замърсяване. И също така има е, отделни рискове, които са свързани и с замърсяването с е, въглеродно, съдържащи вещества. Господин Соник ни припомни какво ужасяващо може да последи последствията от подобно от подобна катастрофа в Балтийско море. Има платформи е, близо до е, Норвегия и въобще необходимо е да се направи така, че такива инциденти да не се случват близо до Европа. Много се радвам, господин комисар, че е подета такава инициатива. Какви мерки възнамерявате да създадете за в бъдеще, за да се намали риска от инциденти на платформите в близост до бреговете на Европейския съюз. Очевидно сегашните стандарти не са достатъчно добри. Второ, какви са мерките, които могат да гарантират, че ще се спазят правилата за безопасност? Не е достатъчно тези правила да съществуват само на хартия. Те трябва да се прилагат. И това трябва да се проверява. Так какво смятате да направите по този въпрос? На трето място, какви ресурси съществуват, така че да се предотврати замърсяването на бреговете, ако има замърсяване, ако има такъв инцидент? Добре, чухме, че има плавателни съдове за спасяване, но как могат да се предотврати замърсяването на бреговете? Не е ли необходимо нефтодобиващите дружества да разполагат с някакви средства е, за защита. Те може да са съвместни собственици на такива средства. И накрая тенденцията да се пускат сонди все по-надълбоко е, създава все по-големи опасности от инциденти, които да не могат да бъдат поправени. Така че, както каза последният оратор, не е ли време вече да говорим за мораториум? В крайна сметка и в Съединените щати се планира нещо подобно. Благодаря. Госпожа Дюрон има думата от името на Зелените. Благодаря, госпожо председател. Аз също смятам, господин комисар, че трябва да накараме промишлеността да се поспре. Тя нахлува във все по-големи дълбини в желанието си да добива повече гориво. Интензивни са пробните сондажи, които вредят на природата. Откакто се случи аварията в Мексиканския залив, видяхме колко са катастрофални последствията за околната среда. Харчат се толкова много пари за сондажи на все по-големи дълбочини и те са несравними с парите, които се предоставят за борба с подобни явления. Трябва да има контрол върху платформите, който да се упражнява и от държавите членки под контрола на комисията. Категорично трябва да се заемем с защитата на екосистемите. Приветствам инициативата, която посочихте. Твърдите, че сме подготвени за подобни аварии, но мисля, че Европа трябва да направи нещо повече, да предприеме инициативи за защита на най-застрашените екосистеми, за да могат да се запазят ресурсите, същото, което се прави за Антарктида. Сега имаме чудесен повод да се заемем и с възобновяемите енергии. Вулканът Еяфят Лайокол, чието име трудно се произнася, ни даде сериозен сигнал в това отношение. Най-сетне трябва да осъзнаем, че добивът на петрол не бива да бъде безграничен. Благодаря, госпожо Дюран. Господин Чичестър от името на консерваторите. Благодаря, госпожо председател. Приветствам изявлението на комисията. Светът с изумление гледа огромното количество газ и нефт, който продължава да извира след аварията в Мексиканския залив и това, че американските власти изглежда не са способни да се справят с този проблем и да запушат този теч. Имали сме проблеми а, и ние в а, Северно море и има какво да се научи от тези инциденти. Но нека все пак да не забравяме, че тук говорим за а, доста различна дълбочина на сондажите. А, в, Гълф, в Мексиканския залив и в Северно море. Трябва много добре да знаем точно какво се е случило и да направим така, че новите ни правила да могат да го предотвратят. Но в крайна сметка, в крайна сметка, случват се аварии, колеги. Това е. И когато говорим за относителния риск, този тип инциденти може би поставят относителната сигурност на атомната енергия в доста по-различен контекст. Благодаря. Давам думата на господин Хоера. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че Аварията в Мексиканския голф е екологична и економическа катастрофа. Очевидно има някаква грешка, е, допусната от е, компетентните американски органи при издаването на разрешението за сондажи. Това е, са бедствия, които засягат обикновено не само една страна. Последствията засягат целия свят. И същевременно издаването на лицензи очевидно е слабо място също, не само в САЩ, а и на много други места. А това не бива да се допуска. Още повече, че последствията са за хиляди и милиони хора по света на трите континента в момента има хора, които са засегнати от бедствието и аз съм много разтревожен от разпространяването на петролното петно. Питам се какво ще стане с нашите острови. При всички положения трябва да предвидим много строги мерки, за лицензиране и за контрол на офшорните платформи. И стотици хиляди е, тона се изливат в е, световния океан и аз мисля, че при всички положения ние трябва да реагираме не само в Европа и в Европейския съюз. Би трябвало да има един световен, един международен орган, който да защитава природата и населението в света, особено след Стокхолм и след предстоящата среща на върха. Господин Мартин, господин комисар, като съсед на швабските морски води, апелирам към вас. Отнесете се към Мексиканския залив така сериозно, както ако се беше случило у нас. Нямаше да имаме повече вода за пиене, а в моя роден град нямаше да има фестивал повече. Сигурни ли сме, че сондажните платформи в открито море наистина могат да устоят на измененията на климата? Говорихте за добра координация. Сигурни ли сме, че я има? Аз съм виждал как, например, радиовръзката се проваля. Каква е правната обстановка във връзка с евентуални жалби? Би ли имало смисъл да се създаде рисков фонд за подобни аварии? И последен въпрос. Осъзнавате ли, че контролните органи в САЩ бяха твърде тясно преплетени с петролния бизнес? Можем ли да изключим нещо такова и за Европа? Благодаря, господин Мартин. Продължаваме с госпожа Тунеско. Благодаря, госпожо председател. Смятам, че е важно да обсъдим тези въпроси. Ако се случи нещо такова на територията или в крайбрежните води на някоя държава член, а ние имаме такива държави членки, които добиват е, нефт или прокарват газ е, в е, дълбочината, в морските дълбини, ще бъде засегната и бреговата ивица на Европейския съюз и природата на Европа. Затова е важно да осигурим сигурност, техническа сигурност, при функционирането на тези платформи и при експлоатацията на съответната техника сигурност по отношение на издаването на лицензиите, сигурност по отношение на здравето на работещите върху платформите и на брега. Ние носим съответна отговорност, но най-голямата отговорност носят предприятията, компаниите, които много печелят и за това би трябвало да предприемат съответните инвестиции, за да осигурят съответната сигурност. Ако погледнем как се развиват нещата в САЩ, ще видим, че трябва да се работи в няколко посоки, да се мисли и за законодателството, но и за е, сигурността, която трябва да осигурят съответните компании. Така че е, не бива е, да се прехвърля вината единствено на лицензионните органи или на контролните органи, но не и на компаниите. Да, когато говорим за сигурност по отношение на нефтодобива, това означава, че не бива да пропускаме нищо, когато създаваме съответната уредба за контрол и гаранции за сигурност. Господин Лючек. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, примерът с катастрофата в Мексиканския залив ни кара да се замислим за планираните или реализирани в Европейския съюз инвестиции. Имам предвид Северен поток, който се реализира въпреки противоположната резолюция на парламента. 68 кубически, милиона кубически метра газ ще бъдат добивани, за да текат по този тръбопровод. За целта ще има множество сондажи, няма вентили, клапани за сигурност, няма междинни преходници, т.е. има голяма опасност от изтичане на метан и а, ако се стигне до такова изтичане, газът ще изтича до отстраняването на аварията. За това апелирам към комисията да направи анализ на риска за такива инвестиции. Благодаря. Започваме процедурата за спонтанни изказвания. Господин Рубик.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 Тези разисквания са много актуални. Проблемите в Мексиканския залив е, още не са разрешени и не знаем кога ще се появят следващите проблеми от този вид. И за това, господин комисар, е, питам ви, смятате ли, че Европа може наистина да се подготви и технически, и правно, е, и във всяко друго отношение за адекватна реакция? при евентуално такова бедствие. Освен това, вие знаете, че ние сме си е, поставили е, амбициозни цели. Става дума за 20% е, възобновяеми енергии до 2020 година. Смятате ли, че по този начин, чрез подобни инициативи, ние ще можем да подобрим положението и сигурността в Европа? Следващият е, оратор, госпожо председател, както и някои от е, другите колеги, които се изказаха, аз съм шокиран от това, че в продължение на седмици е, се изливат огромни количества нефт в морето и никой не може да спре излива. Страда морската среда, страдат е, морските животни страдат, е, е, бреговата ивица и хората на брега. Така че е, ние наистина е, трябва да се получим от случилото се в Мексиканския залив и имаме необходимите мерки. Става дума е, естествено за една добре обмислена процедура, става дума и за технически превентивни мерки, Независимо от това, че е, ще са необходими и допълнителни инвестиции, спомняте си историята с танкера преди време, е, който също изля е, немалки количества петрол в морето, така че трябва най-сетне да се получим от всичко това. Господин Оетингер, като член на Комисията по околна среда, и докладчик в Сянка. Аз съм лично засегната от тази авария, защото се унищожават видове, които трябва да живеят. И сега казвате, че въпреки всички превентивни мерки се случват аварии, защото всяка предпазна мярка си има граници. Но такива аварии има не само на сондажни платформи, а и в, например, атомните електроцентрали в Австрия се казва, че нещо трябва да се случи, преди да се случи нещо. Тоест, трябва ли да чакаме катастрофата, за да си извадим полуки? Това, което става в Мексиканския залив, трябва да ни да кара да помислим, дали да не се откажем от атомната енергия за в бъдеще в Европа. Трябва да насочим както духовната си енергия, така и финансовите си ресурси към възобновяемите енергоисточници. Благодаря. Господин Кели. Благодаря. Не знам какъв ще е резултата от всичко, което се случва и от всичко, което казваме по отношение на големите е, нефтени компании. Но все пак е, трябва да приветстваме комисията за това, че се опитва да приложи някакви мерки, така че подобни катастрофи да не се повтарят в бъдеще. Необходимо ни е да преминем към други източници на енергия. Трябва да се насочим към вятърна енергия, към слънчева енергия, защото ако не го направим, нефтените компании ще продължат да правят сондажи все по-надълбоко и този вид катастрофи ще се повторят отново и отново. Благодаря. Госпожа Цикал. Госпожа Тичал има думата. Благодаря, госпожо председател. Ние подкрепяме инвестициите в е, европейската инфраструктура. Е, имам предвид енергийната инфраструктура, но само ако естествено е, са гарантирани необходимите стандарти за техническа безопасност на платформите. Необходима е и много сериозна оценка на е, въздействието върху околната среда. Държавите членки трябва да поддържат и екипи в бойна готовност, които в случай на бедствия, на авария с платформите, да могат веднага да започнат да действат и под... времено трябва да подготвим и средствата за обещетение в случай на катастрофа. Благодаря ви. А сега като последен оратор господин Байчет Кис. Благодаря, госпожо председател. Никой по света не може да повярва, че се случва онова, което се случва в Мексиканския залив. Никой не може да си представи, че такава огромна и мощна страна като Съединените щати не може да се справи с подобна трагедия. Ние в Европа също инвестираме много и в човешки ресурси, и като финанси, и в възможни решения в създаването на различни механизми, но по някой път природата се оказва по-силна. Надявам се, че ще можем да си извлечем пуките от тази трагедия, но човек никога не знае. Нека отново да ви припомня за Северен поток. Нека отново да помислим какво ще стане, ако се случи подобно бедствие с Северен поток. Нека отново да обсъдим този въпрос, нека да видим как той може да се експлуатира по най-безопасен начин и да засилим сигурността и защитите в Европа. Благодаря. Давам думата на господин комисаря. Госпожо председател, уважаеми дами и господа депутати, и аз като вас съм засегнат не само в качеството си на комисар, а и в качеството ми на гражданин, който наблюдава как се унищожава природата. Онези, които са засегнати, въпреки това обаче, трябва да разсъждават трезво, да останат хладнокръвни, защото истерията и прибързаността биха били грешка. грешка. Все още не се знае точната причина за аварията в Мексиканския залив. Дали е човешка грешка или дефект на техниката. Аз имам доверие в американското правителство и американската общественост, и вярвам, че те ще разкрият истината, така както бихме разкрили ние тук в Европа. Също така смятам, че населението на САЩ очаква по същия начин като европейците да му се каже истината. Ето защо имам доверие на промишлената страна Америка, техническата компетентност и демокрацията на тази страна. На второ място, да, трябва да търсим други източници, освен петрола. Но ние отдавна разчитаме на петрола и за това сме развити индустриални страни. Нашите съграждани карат повече от 200 милиона лични автомобили, например. И вие ги карате, и аз ги карам. Аз Кара много кола и много летя с самолети. В края на седмицата милиони хора летят на юг, за да прекарат уикенда. Испанското правителство каза, казва само туризмът ще спаси и економическата криза. Т.е. трябва да има повече полети към Гърция, към Марбея, към Палма де Майорка. Т.е. всички ние, и вие и аз, консумираме петрол. Ами, този парламент, в който се намираме, той екологично ли е построен? Вижте колко неоново осветление има. Просто искам да кажа, че години наред за напред ще продължаваме да се нуждаем от петрол, но това не бива да намалява амбицията ни да се насочваме към възобновяемите източници подготвяме пътна карта за развитието до 2050 година и в хода на тази година ще ви информираме за нея. Според експертите, след 4 десетилетия ще можем да преминем на възобновяеми е, източници. 80% от енергията си ще можем да покриваме по този начин. Виждат се големи шансове в създаването на електромобили, но Нека да не се лъжем. Години наред за в бъдеще все още ще има дизелови и бензинови двигатели. Ясно е, че който прави сондажи в Балтийско море, Северно море или Мексиканския залив – намалява по този начин зависимостта си от други държави. Защото без собствени залежи щяхме да сме още по-зависими от страните от ОПЕК и други държави, които не винаги са точно демократични. Има една решаваща разлика. В Северно море се сундира на 150-200 метра дълбочина. В Мексиканския метър, а, залив това са 3000, дори до 4000 метра. Като там, разбира се, възможностите да се гарантира сигурност е са малко по-малки, защото на 150 метра дълбочина може да се стигне с управлявана от човек подводница, докато в Мексиканския залив, човекът е много. Човека, за човека тази дълбочина е недостъпна. Имам доверие също така и на нашите държави членки. Имаме всички причини да се доверяваме на нашите национални органи, на техническите екипи на Дания, Норвегия, Англия, Германия и така нататък. Тъкмо в партньорството на Европейския съюз и в нашата агенция ЕНСА, която има и своя стратегия за сигурност, се състои вярата ми в високото ниво на сигурност – в рамките на сътрудничеството между държавите членки, които имат крайбрежие. Разбира се, че и по отношение на Северен поток трябваше да направим анализ на сигурността. Бяха приложени всички процедури по оценка на сигурността и издаване на разрешителни. Смея да кажа, че Северен поток ще бъде най-модерната най-модерния и най-сигурен тръбопровод в Европа. Има разлика, защото газа може да се спре при източника или на брега, ако се стигне до авария, нещо, което не може да стане в Мексиканския залив в момента. в крайна сметка. Разбира се, че трябва да преминем на други, различни от петрола, източници, но това ще ни отнеме десетилетия. Всеки от нас трябва да работи по този въпрос в политиката и обществото. И по пътя си нататък трябва да анализираме своите закони и да се погрижим те да бъдат на най-високо ниво, както и екипите, които се грижат за сигурността когато получим всички отговори, когато а, на нашите въпроси отговори отрасъла, ще можем да ви информираме. Аз смятам, че нашите енергийни предприятия са в състояние да гарантират сигурност. Освен това, последно, има отговорност за причинени щети. Разбира се, че има. Впрочем, никой не отрича това и в САЩ. Там, например, ще се плащат обещетения в порядъка на милиарди. В Европа също въпросът за причинителя и отговорността на причинителя е изяснен. Това също допринася за превенцията. Смятам, че след няколко седмици ще разберем вече какво трябва да се прави, дали по отношение на законодателството, дали по отношение на технологиите. И тогава ще информирам и вас тук в парламента, защото за всички нас, независимо от партийна принадлежност, темата е изключително важна. Благодаря. Thank you, Mr. Commissioner. Η συζήτηση έλξε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εδώ. Благодаря, господин комисар. Приключихме тези разисквания.